доклад на Комисията за защитата на финансовите интереси на Европейския съюз, борба с измамите, член 325 или доклад по член 325. Тук са очертани мерките, предприяти от комисията и от държавите членки през 2009 година за предотвратяване, откриване и справяне с нередностите и измамите. Тук се дава статистически преглед на всички нередности, за които сме били уведомени от държавите членки през 2009 година, включая случаите, в които има подозирана измама, свързана с възстановяване на суми по фондовете на Европейския съюз. Отбелязваме, че има напредък по отношение на законосообразното разходване на средствата в държавите членки, сравнени с предходни години. За първи път се излиза с препоръки в този доклад за по-нататъчното подобряване на парите на данъкоплаците в Европейския съюз. Докладът дава един общ преглед на мерките, които са предприяти, както и получените резултати в борбата срещу измамите и нередностите. Имаме също така два работни доклада, които придружават този доклад. В единия е подписан а, приноса на държавите членки към основния доклад, а другият пък се занимава с статистиката, свързана с измамите и нередностите в повече подробности. Европейската комисия високо цени факта, че Европейския парламент излиза с годишна резолюция за борба с измамите, което се основава върху докладите на Европейската комисия и на ОЛАФ. В предишни години Европейският парламент е посочвал теми, които интересуват парламента в тази сфера. Европейската комисия и държавите членки са се 11 случая. Общото финансово въздействие на тези нередности, включая измами или подозрения за измами, са се увеличили значимо. През 2008 година те са били един, над 1 милиард евро, през 2009 1 милиард 835 милиона евро. Същото се отнася до а, евентуалното финансово въздействие на измами. 2008, а, 835, през 2009 280 милиона евро. Ако погледнем отделните сектори, тенденциите във всички тях не са еднакви. Ако погледнем годишния доклад, Броя на докладваните случаи на нередности в сферите на традиционните собствени средства и преки разходи са паднали значително през 2009 в сравнение с 2008 година. В други сфери, като например земеделието, политиката по сближаването, предприсъединителните фондове обаче, има едно общо увеличаване на броя на докладваните нередности, включая подозрения за измама. Това може би се дължи на поредица фактори. Много често това може да показва, че контролните механизми, системите за борба с измами работят по-добре и всъщност се докладват повече случаи, защото те са били открити. Имайки предвид всички тези факти, вие бихте запитали какви са основните мерки, които предприехме миналата година, за да защитим финансовите интереси на Европейския съюз. Ключовите мерки, които предприеха държавите членки през 2009 година, са записани подробно в приложението на доклада. Те включват изменение на националното законодателство, свързано с обществените поръчки, подобряване на наказателни мерки, които да дават възможност на Олаф да има достъп до информация, укрепване на органите за борба с измамите, по-добро сътрудничество между националните органи, по-ефикасни процедури за възстановяване на суми, повече правомощия, свързани с административни данъчни производства, борба с корупцията, присъединяване към определени конвенции, като например Унгария се присъедини към една такава, обучение, указания, вътрешни процедури за откриване на наредности, като това са само част от мерките. Както вече подчертах в самото начало, Европейската комисия за първи пет въведе конкретни препоръки към държавите членки. Те са записани в доклада и по тях трябва да има последващи действия. Искам да посоча по-специално тези препоръки. Що се отнася до дисциплината, свързана с разходната част на бюджета, комисията препоръчва всички държави членки да са готови да използват новата интернет система за докладване на нередностите. Тя подобрява всички условия за изпращане информация за открити такива случаи. Що се отнася до възстановяването на суми и проверките по места, това вече го споменах. Трябва да се отдели внимание също така на въпроси, като например на временното съобщаване, защитата на данните, както и изпълнението на мерките. Ще обсъдим а, последващите действия на тези препоръки в рамките на съвещателния комитет за предотвратяване на измамата. Идеята е всъщност да се направи един механизъм за последващи действия, който да даде възможност да се заложат съответни репери и държавите членки да ги използват, когато се борят с измамите, срещу, които накърняват финансовите интереси на Европейския съюз. Резултатите ще се публикуват в доклада от 2010 година. Ние, Европейската комисия, възнамеряваме да го предложим всичко това на държавите членки на следващата ни среща. Европейската комисия също така прилага цяла поредица мерки и искам да спомена, например, многогодишния план, който се подготвя в края на 2009 за одити за оптимизиране на провеждането на одити. Например, също така двойното финансиране, борим се срещу него, съвместния научен център, както и още една организация, укрепиха своето сътрудничество с държавите членки и с международни организации, като например СООН и нейните организации, за да може да се приложи е, един проект, който се нарича Прозрачна помощ. По този начин може да се споделя информация, свързана с с предоставянето на развойна помощ, която пристига от Европейския съюз, от държавите членки, от международни организации и така нататък. Европейската комисия също така иска да подобри системите си за контрол. Тя вече излезе с идея за упростяване на правилата за използване на структурните фондове през 2009 и ще разгледа възможностите за по-нататъчното упростяване и в други сфери. Освен това, международното сътрудничество, що се отнася до защитата на финансовите интереси на Европейския съюз и борбата с измамата и корупцията, се засили. Бяха подписани а, някои многостранни споразумения между нас и трети страни, както и международни организации. През 2009 година Европейската комисия започна със своите и завърши своите преговори по отношение на Конвенцията на ОНЕ за борбата с корупцията. Бяхме много активни, що се отнася до мрежата за борба с корупцията, създадена от съвета през 2008 година. Европейския съюз също така и в международен план беше в акулноса, защото ние се борим срещу данъчните обежища и избягване на данъчното облагане. Подписахме споразумение с Лихтенштайн, което сега трябва да бъде одобрено от съвета и държавите членки. Европейската комисия също поиска мандат за водене на преговори с сходни споразумения с Андора, Швейцария, Сан Марино и Монако. Освен това, Европейската комисия води преговори с Украина и постигна споразумение, което е цялостно в рамките на политиката за съседство, което да се бори с измамата и да се защитат нашите финансови интереси. Финансовото сътрудничество като глава в споразумението за асоцииране на Украина може да се използва като солидна основа за по-нататъчни преговори с други държави в контекста на споразумения за асоцииране, както и споразумения за партньорство и сътрудничество. Очакваме с нетърпение да продължим доброто си сътрудничество с Комисията по бюджетен контрол в парламента и, както и в миналото, сме готови да работим с вас в интерес на дънакоплаците на Европейския съюз. Благодаря за вниманието. Благодаря. Господин Шемета, бихте ли искали сега да се спрете на точка 15 или по-късно предпочитате да го направите. Това е, е за освобождаването от отговорност за 2009 година. Комисарят по-късно предпочитам да се спра на тази точка. Е, Информацията ми беше друга, за това ви зададох въпроса. Добре, в такъв случай нека дадем думата на докладчика. În primul rând vreau să mulțumesc domnului comisar pentru prezentarea acestui raport. Първо, бих искал да благодаря на комисаря за направеното изложение. Когато говорим за разходите и за финансовите последици на нередовностите, виждаме отвояване на цифрите от 2008 към 2009 година. Тук говорим за всички разходи, с изключение на линия една. а, от а, 743 милиона през 2008 година. Цифрата е увеличена през 2009. 109% от нередовностите са отбелязани по отношение на политиката за сближаване. Интересно е да се види На какъв етап е системата за управление на нередовностите? Всяка държава членка има собствена е, система, има собствени е, специфични проблемни сфери. освен това, когато говорим за традиционните ресурси, е, имам предвид е, особения доклад е, от 2010 година за упростените митнически процедури. Мисля, че тук комисията трябва много бързо да направи анализ на финансовото отражение на тези нередовности. И освен това, комисията трябва да предвиди начин по който да може да се върне доверието в отношенията с економическите оператори, които използват тази упростена процедура. Много нередовности бяха открити след изтичането на предписаните срокове и а, е, нищо а, е, не се а, е, случва като последица на органите, които носят отговорност за тези закъснения. Съответните оператори, обаче допуснали нередовностите, трябва да понесат последиците на съответните процедури. Обемът на собствените средства е спаднал в сравнение с 2008 година. Миналата година обаче парламентът направи известни коментари по отношение на телевизорите и мониторите. Те остават валидни. Що се отнася до разходите и корекцията на традиционните собствени средства? Както сме поискали в доклада от миналата година, трябва да продължим с спазването и прилагането на същите мерки. Увеличаването на сумите в някои отношения обаче е истински източник на тревога. Мисля, че през следващата година и в доклада, който ще се отнася за нея, за периода 2000-2006 година, положението ще е още по-лошо. Сега връщането на парите, е, които са били предмет на измами, това трябва да е приоритет за комисията и за нас. Е, през 2009 година е, обемът на възстановените средства е по-голям от този в предишни години, но и тук можем да постигнем по-добри резултати. В заключение, след като се запознае с доклада, мога да констатирам че от една страна има нарастване на нередовностите а, в държавите членки, но от друга страна по-добре функционира системата за тяхното оповестяване. Сега, не знаем дали нарасналия е брой нередовности се дължи на повече злопотреби при използването на средствата или всъщност на по-добре функциониращата система за оповестяване на нередовностите. Председателят, откривам дебата, господин Балшич. Благодаря, господин председател, уважаеми господин комисарио. Моите колеги казаха доста по отношение на нередовностите, особено в областта на политиката за сближаване, селското стопанство и фондовете за предприсъединяване. Също стана въпрос и за м, възстановяване на средствата. Когато четем доклад от 2009 година, става е, ясно, че когато а, трябва да анализираме и доклада за 2010, а, ще а, се надяваме, че ще бъдат възстановени 10 милиона, за които се установява в а, сегашния а, доклад, а, че са били отпуснати неправомерно. Директора на ОЛАВ беше тук сред нас е, и останахме с впечатление, че някои институции не се осмеляват е, а, да назоват а, е, точни аргументи и основания за тези нередности. Уважаеми господин комисарио, аз а, разбирам, че а, вашето портфолио е много а, всеобхватно, но а, какво може да се направи в бъдеще? за да се, се възстановят възможно най-много от неправомерно отпуснатите средства. Госпожа Гресли има думата. Благодаря, господин председателю, господин комисарю. Искам първо да благодаря за този доклад, който ам, посочва и доста подобрения, например системата за управление на нередностите в областта на селското стопанство, също и случаите за докладване на наредности са се увеличили. това, което трябва да направим е тази система да се използва от възможно най-много държави членки, да не се използва само за един фонд, а за всички фондове. Вчера казах на господин Айлет, че забелязах, че генералният секретарят и автора на доклада се опитва да ни информира за броя на измамите. Искам аз да, да чуя вашето мнение като комисар а, по отношение на тези случаи когато се прави опит да се да се даде информация за тези случаи, когато в Италия цифрата е 9,8, в други страни е 0,03. От една страна трябва да има нулева толерантност – но от друга страна се правят неща, които не са в унисон с тези принципи, които се обсъждат само на теория. Тук се, един, се прави опит нещата да да изглеждат по-безобидни. Виждаме също, че и процента на възстановените средства, които са отпуснати неправомерно, не е много висок. Ако а, някой е взел пари неправомерно, той поне трябва да ги върне. Е, и понякога това не се случва. Между 20 и 30% е делът на възобновените, възстановените средства. Трябва да помислим по въпроса как можем да увеличим процента на възстановяването на средства. Аз през лятото се запознах с този документ и се опитах да ги сравня с данните от Генерална дирекция регионално развитие, от Генерална дирекция селско стопанство и констатирах, че има четири различни цифри, които са подадени, цифри свързани с средствата, които са се влели в фондовете. И в крайна сметка ние не знаем а, какви средства са поступили отново в а, бюджета на Европейския съюз. А, колко дълго ще продължава това? Когато погледнем статистиките, има държави членки, които са възвърнали средствата на 100%, например като Люксембург, но има страни като Чехия, които са възстановили по-малко от 8%, други държави членки с по-малко от 5%. Какво се случва в тези държави членки? Това е четвърти ми въпрос и петия ми въпрос. Ам, европейските фондове не са спасителен остров. Ние а, не можем да осигурим защита, която не се осигурява от националните фондове. Държавите членки трябва първо да използват националните фондове и да ги използват за да финансиране. Какво планирате, за да се защитат тези национални фондове? Ако се оставим българската мафия да ни изиграе, това няма да е добър знак. Ако нещата се ограничат на национално ниво, в рамките на националните фондове, може би ще се избегнат измамите на ще се намалят измамите на европейско ниво. Благодаря. Господин Оди. Благодаря. И аз на свой ред искам да благодаря на господин комисаря за направения отчет. Мога да направя две бележки. Това е доклад върху измамите, но е, в него пространно се обръща внимание на нередовностите. Казвал съм, че трябва да се прави разлика между измами и грешки. И също трябва да се прави разлика между измамите и нередовностите. Разликата между нередовности, грешки и измами е, че при измамите има елемент на умисъл. Това е, е особено важно от политическа гледна точка. Ние можем да приемем наличието на грешки, на определен ръст на грешките, на това, че не са приложени добре правилата, защото те са толкова сложни, че е възможно да се стигне до някаква нередовност. Докато при измамите търпимостта е нулева. Нашите съграждани не приемат измамите. Когато прочетем доклада, не разбираме какъв е ръстът на измамите. Това би трябвало да научим от него. И как се води борбата срещу измамите. Аз съм убеден, че има много измами. И а, в този доклад разбираме, че има много нередовности. А, като парламентарист и като гражданин а, се изказвам в момента. Не съумявам да разбера проблематиката на измамите. Тя не се откроява ясно. А, в този доклад. Тук се постави въпроса за връзката с съдебната система. Щом има и измама, трябва да има и наказание. Какви са резултатите от функционирането на съдебната система? Какви са осъдителните присъди? Има ли такива срещу измамниците? Благодаря. Някой друг? Давам думата отново на комисар. Uh, Благодаря за направените коментари. Започвам с последния коментар на господин Оди. Вярно е, че е изключително важно да се провежда разграничение между измама и нередовност. uh, which member states identified uh, in, in their reports. но това са и данни, изготвени на основата на информация, поступила от държавите членки те ни подават информация за по-малко от 1% от общия размер на средствата, разпределени от Европейския съюз, що се отнася до измамите. Докато нередовностите са на друго ниво, нередовности има някой път при попълването на документацията, при прилагането на критериите за допускане и участие в различните програми. И е, разбира се, е, когато засягаме тази проблематика, трябва да споменем и нередовностите. Що се отнася до системите за управление на нередовностите или за контрол на нередовностите, е, тази такава система е изцяло внедрена в селското стопанство. Uh, и това вероятно дава обяснение за нарасналия брой с оповестени нередовности в тази сфера. Системата всъщност позволява да бъде много по-резултатно оповестяването и съобщаването. И за това в своите препоръки ние отправяме искане към всички държави членки да внедрят тази система във всички сфери които това е предвидено. Бих казал, че в сферата на сближаването все още наблюдаваме доста висок дял на нередовностите. Франция, Ирландия и Испания все още не са внедрили системата. Това, което възнамерявам да направя е е, с помощта на нашите служби да осъществя по-тясно сътрудничество с тези три държави членки, които не са внедрили системата и е, ще направя всичко възможно е, да ги окоръжа да внедрят системата максимално бързо, за да бъдат обхванати всички сфери, в които е предвидено въвеждането на тази система за контрол на нередовностите. По отношение на възстановяването на средства и финансовите корекции, не след дълго ще разисквате нашия отчет по сметките. Счетоводен отчет. За първ път Комисията ще е, направи много подробно изложение върху съществуващото положение е, за възстановяването на средства. Какво става там? Uh, uh, ще направим разбивка по държави членки. Е, там наистина ще има много голям обем информация, която ни позволява да извършим задълбочен анализ и да проведем задълбочени разисквания с държавите членки по тази тема. Напълно съм съгласен, че що се отнася до събирането на неправомерно отпуснатите средства, на ниво държави членки може да се постигне много повече. Нямам съмнение в това отношение. Това, което ние правим непрекъснато е, е проверки на място на системите за вътрешен контрол в държавите членки. И когато провеждаме такива проверки, въпросът за възстановяването на неправомерно а, е, отпуснатите средства а, е, винаги заема централно място Голяма част от държавите членки вече са били предмет на такава проверка, а оставащите държави членки ще бъдат проверени тази година. Това се опитвам и да а, внуша чрез а, своя отчет. Трябва да бъдат осигурени допълнителни гаранции. А, в договорите трябва да се предвидят допълнителни гаранции, например депозити от получателите на средства от бенефициерите, в смисъл, че трябва да бъде повишена, разширена и отговорността на самите получатели на средствата. Трябва да е сигурно, да е гарантирано, че те ще върнат средствата, ако не са били използвани правомерно. Естествено, що се отнася до бюджета на Европейския съюз, ние изключително стриктно прилагаме системата за финансови корекции. Така че чрез системата за финансови корекции средствата на общността са опазени, но съм съгласен, че трябва да положим максимални усилия, е, за да гарантираме е, окончателно връщане на неправомерно освоените суми от получателите на помощи и на средства, които са нарушили правилата. Така че ще продължим да работим по този въпрос с повишено внимание. Uh, Се отнася до участието на Олаф в изготвянето на този доклад. А Олаф ръко, ръководи досието. И пълноценно участва в изготвянето на отчета, на доклада. Е, също така, е, изготвянето на доклада е резултат от е, съгласуваните действия и на много други генерални дирекции и служби на Европейския съюз, като сред всички тях свързващото звено е Олаф. Той играе възловата роля. Беше поставен въпросът за сближаването, нередовностите в сферата на сближаването, Кохезионния фонд. Всъщност има някои причини, които могат да бъдат откроени тук по отношение на сближаването. Първата причина е, че през 2009 година на практика имаше е, три значими периода. 2004, 2009, 2000-2006 и 2007-2013 година. Тези три периода се застъпиха. През 2000, по отношение на 2006 година ние сме в заключителната фаза на рамката. И а, там се извършва в момента проверка на тъй наречените остатъчни грешки. Е, това а, обяснява до някъде нарасналия брой е, оповестени нередовности в тази сфера. Като цяло, обаче, положението по отношение на средствата отпускани за сближаване значително се е подобрило през 2009 година. Друга причина за нарасналия брой оповестени нередовности в сферата на сближаването е а, присъединяването към Европейския съюз на Румъния и България, които също започнаха да подават данни за нередовности. Така че това повиши общата бройка. So concerning uh, the issue of, uh, of underreporting. Е, що се отнася до така оповестяването на цифри по-низки от реалните, ние представяме положението такова, е, каквото то на нас ни е било представено от държавите членки. И е, това положение се обрисува на основата и на наши констатации, е, които са подхранени от разследвания на ОЛАФ и наши собствени проверки на различните генерални дирекции в комисията. Ние представяме положението такова, каквото го виждаме на основата на информацията, с която разполагаме. Естествено, не сме 100% сигурни, че всички нередовности или всички случаи на измама се разкриват чрез тази информация, но правим максималното, за да дадем на парламента цялата информация, с която разполагаме към този момент. Така че, накратко, това е моят отговор на въпросите зададени до сега от почитаемите членове. Благодаря, господин комисар. Сега а, преминаваме към а, точка 15 от дневния ред. Освобождаване от отговорност. Тук отново давам думата на вас, за да направите встъпително изложение. Почитаеми евродепутати, дами и господа, с удоволствие ще ви представя сбития доклад на постиженията през 2009 година, както и годишния доклад за вътрешния одит, проведен през същата година. Първо този избит доклад, свързан с управленските постижения. Това е един инструмент за подотчетност, с който Европейската комисия не само поема политическата си отговорност, но и представя напредъка, който е постигнала по различните дейности за подобряване на управлението и на общо контрола. Този доклад за 2009 година бе приета през новата година. Той признава работата, която е извършена до 2004 за преминаване към заявление за осигуряване без резерви. И се описват всички тези тази достоверност. Също така са записани и резервите и дейностите, които са планирани през този период. Имаше 20 резерви е, за доклада на дейностите 2009 в сравнение с 15 през 2008. 11 нови резерви бяха подадени през 2009 година, като 9 преминаха от предходната година. 9 от тези резерви бяха свързани с различни основания, а други с финансово излагане на риск голяма част от финансовия риск е свързан с правилата, които са правила за правоучастие на бенефициарите, например в научните изследвания и не зачитането на правилата на обществените поръчки в определени сфери. Другите резерви бяха свързани с различни причини, като например забавянето а, на завършването на големи ИКТ системи за Шенгенската информационна система. Всички резерви се разглеждат от съответните служби, извършва се мониторинг на централизирано политическо ниво. Увеличаването на броя на резервите отразява всъщност и разбирането което проявяват генералните директори по отношение на техните задължения, по отношение на нередностите по управление на средствата на Европейския съюз. Още един показател за това, че се справяме с тези резерви е, че финансовия експозиция, с която преминаваме от 2008 към 2009, се намали след прилагането на планове за действие. В светлината на положителни контролни резерви, 6 резерви от предишни години отпаднаха. Те бяха свързани с управление на фондовете в България, Генерална дирекция разширяване и регионална политика, управлението на фондовете в България и Румъния, що се отнася до Генерална дирекция за земеделие и развитие на селските райони, както и Генерална дирекция рибно стопанство. И още едно резерва по отношение на генерална дирекция економически и социални въпроси. Всичките вдигнати резерви е, всъщност е, са свързани с това, че предоставяме достатъчна информация и решаване на проблемите по места. В повечето случаи това пък означава, че се предостави достатъчно добра информация за това, че нивото на грешките е паднало до допустими нива и контролните механизми са затегнати. Европейската комисия признава, че е необходимо подобряване, особено що се отнася до споделеното управление и подчертава, че държавите членки са тези, които трябва да гарантират ефективност Касното използване на средствата на Европейския съюз. Като част от предложението за финансовия регламент, Европейската комисия се опита да поясни какви са отговорности на отделните органи, които управляват или пък контролират средствата в държавите членки, включая различните декларации за гаранция на отделните органи за всички разходи, които Европейската комисия не управлява пряко. Това ще бъде голяма стъпка напред в процеса на гаранции. Ако има рано политическо споразумение между с законодателните органи по този повод, аз ще се опитвам постоянно да насърчавам държавите членки да излизат с такива управленски декларации за а, достоверност и гаранция, дори преди законодателния процес да започне, като си има предвид новия регламент. Европейската комисия признава, че наистина има трудности, защото при отпускането на средства. Правилата са доста сложни, което пък води до много грешки, които се идентифицират в ДАС. Тя направи предложение за ревизиране на финансовия регламент в тази светлина, за да се намали броя на грешките и грантовете да се предоставят по по-семпла система, като се предоставят единни общи суми, фиксирани ставки. Освен това, приехме и едно съобщение с амбициозни предложения за упростяване на управлението на проекти в сферата на научните изследвания. Поради тази слежни, сложни правила би трябвало да прилагаме едно ниво на грешки, което да бъде реалистично и под което не би било ефикасно да се инвестира в контролни механизми. Ще говоря на 15 ноември пред вас по допустимото ниво на грешки като концепция. Искам обаче още днес да заявя, че допустимото ниво на грешка не е нов прак за материалност на грешката, нито пък е допустима грешка. На базата на разумни преценки на разходите по контролите, както и рисковете, които се крият в конкретната среда, стратегията за контрол трябва да бъде направена по един економически ефективен начин, за да покрива едно приемливо ниво на риск. За да бъда ясен, когато се открие една грешка, тя трябва да бъде коригирана всеки път. През май 2010 година Европейската комисия излезе с първото конкретно предложение за допустимото ниво грешка, що се отнася до научните изследвания, енергетиката, транспорта и развитието на селските райони. До края на 2011 година ние ще излезем с предложение за всички сфери, включая фондовете за сближаване. А, ние призоваваме институциите да разгледат конструктивно тези предложения. Уважаеми дами и господа, почитаеми депутати, всички усилия, които влагаме последните пет години за подобряване на управлението на средствата на Европейския съюз, доведаха до положителен резултат. Идентифицирахме основните проблеми, които пречат за ефикасното разходване на средства от страна на държавите членки, от страна на комисията и направихме конкретни предложения, за да можем да подобрим всички управленски модуси. Необходими са обаче по-нататъчни действия. Както посочваме в този доклад, ние продължихме да укрепваме системата си за вътрешен контрол, като фокусираме своите усилия върху това да има своевременни последващи действия при одити. като председател на комисията за напредъка на одита, аз включих в работата 9 комисари, за да може да покрием всички политики, по разход, в които има разходи. И когато говоря все повече пред нашия колегиум за разходи, ние искаме комисията да поеме своята политическа отговорност за управлението на бюджета на Европейския съюз и управлението на бюджета от службите. Освен това, ние решихме, че ще се фокусираме повече върху остатъчните рискове и ще укрепим мониторинга на последващите стъпки след одитните препоръки. Освен това, поискахме от вътрешните аудитори да проверяват във всички служби не само дали се прилагат изцяло плановете за действие, а и дали предприятите действия са ефикасни, за да може да смекчат рисковете. Наистина смятам, че по този начин вътрешният одит може да допринесе към нашата цел, а тя е да получим от Сметната палата положителна декларация за гаранция. Е, съгласни сме да се организира междусоциална конференция за настоящата система за освобождаване от отговорност. Радвам се, че и комисията се радва да го организира в е, второто три месечия на едната година, най-вероятно през април. Това събитие може да бъде използвано също така, за да се види как доброто финансово управление може да бъде укрепено, така че резултатът от общите ни а, е, разговори да бъде взет предвид при изграждане на новите програми след 2013 година. Искам да кажа сега няколко думи за годишния доклад за вътрешните одити, проведени през 2009 година. Този доклад информира органа за освобождаване от отговорност за проведените вътрешни одити през 2009 година, препоръките, които са направени, както и предприятите действия по тези препоръки. Освен това, тук са включени и различни ангажименти за провеждане на одит, финансирани от съответната служба през 2008 на базата на на доклади и е, завършени одити. Комисията с удоволствие отбелязва, че препоръките, свързани с вътрешните одити, се увеличават близо до 99% и резултатите от прегледите на заинтересованите страни за работата на тези служби, за това, че те работят добре и подобряват качеството на управлението и контрола. Европейската комисия също приветства стратегическото планиране на тези служби в тясно сътрудничество с а, техния капацитет, както и покриването на цялата однитна вселена на базата на риск а, и 100% одитни ангажименти, които трябва да бъдат завършени през годината. Основните заключения и препоръки за 2009 година са свързани с нефинансови сфери, като например управление на риска, информационни технологии и бизнес континуитет. Свързано е също така и с управление на активите, политика по сближаване, централизирано управление, външни отношения. Що се отнася до нефинансовите въпроси, Европейската комисия реши, че не може да приеме изцяло препоръките, направени от вътрешния аудитор, що се отнася до потребността за децентрализиране на някои от а, а, сферите, свързани с надзора, защото смятаме, че настоящата управленска структура вече дава възможност да се наблюдават а, въпроси, които са интердисциплинарни и дава възможност на генералните дирекции и управляващите служби да извършват своята работа централизирано. Освен това, що се отнася до ИКТ, комисията смята, че напредъкът в идентифицираните сфери е основен приоритет господин Шефчович, заместник председател на комисията, направи специализирана група за ИКТ, е, която излезе със свой доклад и съответно ще има последващи действия. Що се отнася до финансовите въпроси, трябва да се отбележи, че службите на Европейската комисия предоставят е, добри планове за действие, които отговарят на съответните препоръки. Част от е, мерките, които се споменават в тези планове за действие, вече се прилагат, но общ преглед на нивото на прилагане може да бъде направен само посредством последващите одите и Комисията за а, напредъка на одита. Европейската комисия иска да заяви, че когато се вземат предвид мерките за разрешаване на тези слабости или пък да намалим съответните рискове, свързани с междуциплинарни въпроси, ние сме изключително силно ангажирани или пък когато извършваме прилагането на плановете за действие, изготвени на ниво служби, за да се отговори на препоръките е, на службата на ниво Комисия за напредък на одита. Освен това, имайки предвид препоръките, които сме получавали до сега, които са критични или много важни, се опитваме да ги извършим в рамките на 6 месеца. Що се отнася до процедурата за освобождаване от отговорност, ние с удоволствие можем да кажем, че имаме общо добро прилагане и управление, но последните цифри са свързани с важни препоръки и които все още не са изпълнени, показват, че има някои слабости, известно забавяне, що се отнася до изпълнение на плановете за действие комитета постоянно напомня на службите, които все още не са предприели мерки да изпълнят тези препоръки, които вече са просрочени и информираме съответните комисари за техните служби. Благодаря ви за вниманието. Благодаря. Господин Брайан Грен има думата. Uh, Господин Шемета представи доклада на институцията за работата, която е извършена. Този доклад е, в голямата си част е, се основава на конкретния доклад, който ние изпратихме по съответния член. Мога само да потвърдя, че всичко, което сме записали в нашия доклад, е взето предвид е, и е съвсем достоверно отразено в доклада на институцията. Нямам какво да кажа. Готов съм да отговоря на въпросите, които имате. Към мен благодаря. Grazie. Diamo la parola al relatore, Благодаря. Докладчика има думата. Господин председателю, искам да се обърна към господин комисар и господин Греф и да, да им благодаря за техните изказвания. Трябва да разясним някои неща тъй като слабостите в доклада са тези, че той обхваща отделните доклани на отделните генерални дирекции. Искам да помоля господин Грей и господин комисаря за потвърдение, че това са доклади на отделните генерални дирекции, които а, след това са покрасени. Не е имала независима централна одитна проверка, кои, чрез която да се изготви този доклад. Това е, е един а, обобщителен а, доклад. И а, кой а, контролира обаче генералните директори? Тъй като в една по-нататъчна процедура подписа на генералния директор ще е само а, едно потвърждение на колегиума. Значи колегиума приема тези отделни доклади. А, това е една организирана безотговорност, тъй като нито един от комисарите а, не а, извършва проверка на а, своя генерален директор. вашия доклад на страница пета. има една много хубава котия, в която е описана процедурата. Много оригинално е направено. Комисията ще продължи да работи за подобряване на годишния доклад за дейностите и по този начин ще са а, отчетни а, към колегията. Budget. Освен това, трябва да продължат да дават указания на генералните дирекции и на службите посредством прегледи на постоянните инструкции, указания, мерки за обучение, сред, срещи с сходни агенции и други средства. Освен това се призивават всички генерални дирекции, както и управляващи служби да подкрепят всички мерки, които се насърчават от основните служби за повишаване на качеството на доклада за годишните дейности. Тази котия показва че нещата се намират в един процес, процес на подобряване, но това продължава вече години наред. Такива неща трябва да бъдат включени. Това се разбира от само себе си. Също така възникват и някои въпроси. Първият важен въпрос е защо одитните методи, които вие прилагате, се различават значително от методите на Сметната палата. Вторият ми въпрос е свързан с резервите, които спомена господин Шемета. Той спомена, че от 2008 до 2009 а, а, резервите са нараснали от 15 на 20. През 2008 имаше 15 от страна на генералните а, директори и след това стават 20. Това показва от една страна, а, а, че вътрешната проверка се взима на сериозно, което е добре, но а, тези а, е, е, резерви на мен лично не ми е ясно кога те се оттеглят. А, и като се оттеглят, а, как какъв е подхода на комисията, какъв е прага. Вие, господин комисарио, казахте, че резервите се махат, когато е, има основателни аргументи. Какво значи основателни? Говорим тук е, е, и ще обсъждаме и по-нататък темата, свързани с толерантност, която ще се проявява към определен брой грешки. Какъв е прагът? Ето защо ви питам отново, кога се маха една резерва. Защото в противен случай целият доклад би могъл а, може да бъде подложен на съмнение. Имам още един въпрос или един коментар по-точно. Е, това е нещо деликатно. Става въпрос за по-големите държави членки. Вие казахте, е, господин комисарио, е, че нещата са в е, постоянен процес на развитие и се опитвате да насърчите държавите членки да окажат, да оказват повече съдействие. И вие сте гарант за това, че ще им се окаже помощ в големите държави членки как се извършват проверките, когато става въпроса за големи финансови суми. Например, във Франция, в селското стопанство. Искам да ви попитам дали компетентният генерален директор, който е французин, е извършил проверка, вътрешна проверка на средствата за селското стопанство, средства, които се отпускат чрез агенцията, той дали е проверил тези действия. Имаме сигнали, че там се упражнява голям натиск. Така че, ако обичате да разясните и този въпрос. Ако се запознаем по-доблизо с тези резерви, виждаме, че при големи разходни а, пера а, има много горещи а, точки, като например в а, Гърция, в областта на земеделието 2004-2006. Две и шеста се появява ново а, перо, а, свързано с развитието на селските региони. И Аякс е, е, се използва. Е, извинете, Аякс не се използва толкова интензивно. Комисията а, трябва да се поинтересува а, за тези а, големи разходни пера, как се процедира. Искам да подчертая, че за 2009 година сте изразили резерва и парламента трябва да се запознае по-отблизо. Към господин, господин Грей искам да се обърна и искам да го попитам. Съгласен ли сте с мен, че няма централна крайна проверка, която да контролира докладите на генералните директори? Има ли въобще а, някакво, някакво реално поемане на отговорност? Според вас, какъв ще е органът, който ще извършва тези ефективни проверки? Защото в крайна сметка не подписва комисарят Шемета, а подписа се постави от колегиума. И, както споменах, можем да говорим тук за една обща безотговорност. Благодаря ви. Grazie. Onorevole Господин Иван. Искам да благодаря на господин Шемета. Искам да благодаря на господин Каци Макакес за неговия доклад. Има някои проблемни области и въпреки, че аз съм доволен от доклада на комисия с 2009 година. Не съм толкова удушевен, когато се отнася до държавите членки и разходването на европейските средства. И то по различни причини. От една страна, много често критериите се променят което води до това, че нещата стават много сложни. Методите се осложняват, процедурите се осложняват. Има а, промени, които не са окончателни. И не е ясно как ще изглежда нещата в бъдеще. Човек очаква, че в краткосрочен план нещата могат да се променят, както на европейска, така и на национално ниво. Ето защо има нужда от голяма прозрачност при упражняване на стандартите, прозрачност при работата на регионалните и националните органи, а също и бенефициерите. За тях това би било от предимство да имат по-лесен достъп до средства до средствата на Европейския съюз. Регионалните органи, които се занимават с отпускането на европейски средства, трябва да се занимават с различни изисквания, различни стандарти. Това води до забавяне на целия процес, но това води също така и до редица грешки и пропуски. Още един голям проблем, на съществува, на който трябва да се спрем, това са обществените поръчки. Правилата, разпоредбите са и тук много сложни. Има и много изключения, които от своя страна също водят до проблеми те също се променят много бързо, не само на европейско, но и на национално ниво. В Румъния, например, има много критерии, които постоянно се променят и човек не може да ги а, а, навакса. А, преди да се извърши една оценка, вече се създават нови а, критерии за оценка. Това а, води до а, изключване или лишаване на редица бенефициери от а, средства от Европейския съюз. А, ако се променят правилата на играта, докато тече играта, а, това е в а, ущърп за редица бенефициери, но пък е а, в плюс за а, други заинтересовани страни. А, това трябва да се прекрати, а, а именно промяна на а, правилата по време на играта. Искам да кажа нещо по отношение на мерките, свързани с отстраняване на дефицитите. Имам предвид Румъния и България. Каква е позицията на комисията? Предвижат ли се санкции, които, имате пред... които ще приложите? Благодаря. Госпожа Гресле, искам да кажа, че понякога Имам чувството, че а, имам а, дежавю, като се вслушам в логиката, която се прилага от а, комисията. По отношение Искам да чуя от а, комисията докъде стигнали нещата с, нещата с а, Шенген и има ли нови изисквания от съдебната палата? През 2008 година беше изготвен доклад от генералния директор в тази насока за споделеното управление. Но не е ясно кой трябва да поема отговорността. Искам да попитам господин Грей каква а, ще е тяхната а, позиция. Аз смятам, че комисията а, а, много добре си върши работа, без да се крие зад държавите членки. Грей а, беше а, отговорен а, за провеждането на одита в ИСАК. Grazie, diamo la parola al commissario Semita. Belle risposte. Благодаря, давам думата на господин комисар. Благодаря за направените бележки и споделените наблюдения. Първо, нека подчертая, че тук обсъждаме два отчета, два доклада. Единият е докладът на общ, за общия одит, а другият е синтетичният доклад за годишната дейност на генералните дирекции. синтетичният доклад се съдържа резюме от годишния доклад за дейността на генералния директор. Това е част от неговите задължения част от неговата отговорност. Всеки генерален директор, преди да подпише декларацията за уверение, трябва да вземе предвид всички източници на информация. трябва да се опре върху общия аудиторски капацитет на генералната дирекция, но също така и върху резултатите от конкретните проверки и одити в различните служби на комисията. Всички тези констатации се вземат предвид. И според мен е много важно тези задължения да останат върху плещите на генералния директор, тъй като преди няколко години основният проблем в комисията бе, че никой не отговаряше за този вид управление. Сега вече можем да кажем, че генералният директор на конкретна генерална дирекция отговаря за сферата, която ръководи. Това е голямо постижение. Мисля, че можем и по-нататък да продължим да укрепваме този управленски подход, така че по отношение на uh, главния аудитор Главният аудитор на комисията, всъщност неговите служби, извършват одити, извършват ревизии в службите на комисията и в различните генерални дирекции. Така че тук се получава едно наслагване. Има наблюдение от страна на главния аудитор или главния ревизор на комисията и неговите констатации а, трябва да бъдат взети предвид от съответните служби. Може би колегата ще даде повече подробности по тази конкретна тема. Сега по въпроса за снимането на резервите или оттеглянето на резервите. Това е много важен елемент на системата за управление. Системата е така устроена, че ако генералният директор внесе резерва, той е длъжен веднага да представи конкретен план за действие с цел отстраняване на проблемите, които сам е установил и описал в годишния си доклад за дейността. Това е задължение единствено на е, генералния директор. Или да поддържа резервата през следващия период, или да я оттегли, поради изпълнението на предложените от самия него корективни действия. Той трябва да направи преценката на извършените действия и едва на тази основа при отпадане на причините за внасенето на резервата, той може да оттегли резервата. Сега, по въпроса за това влияят ли държавите членки? Мисля, че държавите членки, които вие изброихте, се борят за по-добро управление – нетните вносители в бюджета на общността са най-заинтересовани средствата на Европейския съюз да се управляват надлежно. Така че съвсем очевидно е, че те са силно заинтересовани и от усъвършенстването на управлението на тези средства. Then, uh, the questions were about uh, uh, simplification. Сега въпросът за упростяването. Може би стореното по линия на упростяването не е достатъчно. Внесли сме предложение за упростяване по отношение на сближаването, по отношение на научните изследвания. Предложили сме и поредица от мерки за упростяване в три годишния преглед на регламента. Съгласен съм с концепцията, че колкото по-упростени са правилата, толкова по-лесно е за бенефициерите да отговорят на условията за получаване на средства. Комисията ще оповести съобщение по-късно тази година, като ще предложим на вашето внимание констатациите си, какво може да бъде упростено в сегашната уредба и да бъде възприето за следващия програмен период. Много важно е предварително да разполагаме с анализ за това кои норми могат да бъдат упростени, защото този анализ ще подпомогне пък изготвянето на законодателството за следващия финансов период. По държавните поръчки съгласен съм, че тук сме изправени пред комплексна сфера и трябва да продължим да търсим решения в посока към упростяване на нормите. Е, в съобщението, което току-що цитирах, ще има някои предложения и в това отношение. Що се отнася до системата ИСАК, информационна система за управление и контрол, за администрация и контрол, в България и в Румъния, Имахме резерви за нейното функциониране в двете страни. Двете държави бяха замолени да изготвят разгърнати планове за действие с цел подобряване на положението. Тези действия съгласно Генерална дирекция Агри са извършени, предприяти са от България и Румъния. Е, Генерална дирекция Агри е, се е, пак включи резерва във връзка с така сериозни недостатъци, дефицити при функционирането на системата ИСАК България и Румъния. Що се отнася до Шенгенската информационна система, проблемът е отдавна. И може да съжалява, че там все още нещата не функционират добре. But Комисията се стреми да повиши качеството на наблюдението си върху доставчиците на информационни технологии. Направихме съвет за информационно-технологично управление, направихме ново задание за консултанта. Ако изпълнителите изпаднат забава, те ще плащат неустойка. Е, не мога да гарантирам, че дори при това положение няма да има закъснение. Последните изпитвания за общата стабилност на системата обаче бяха положителни. И сега няма индикации за момента, че е, по-нататъчното изграждане на системата е, ще бъде обречено на неуспех, така че оставам положително настроен и изпълнен с надежди. Сега давам думата на колегите. Благодаря. Основният въпрос на а, докладчикът е за централния контрол. А, задължение на главния ревизор е да следи вътрешното управление, анализа на риска в случая в комисията. Така че много внимаваме. Защото отделните генерални директори носят лична отговорност за това, което правят. И много внимаваме как техните колективни отчети ще бъдат отразени в синтетичния доклад, одобрен от комисията. Ако погледнем процеса като процес, през 2006 година имахме известни коментари генералният секретар и други заинтересовани лица е, постигнаха съгласие да изготвят план за действие с цел усъвършенстване качеството на синтетичния е, доклад. Начина по който институцията поема докладите на генералните директори и ги обобщава в синтетичен доклад, е доста удовлетворителен. Сега генералният директор трябва да изготви годишен доклад, трябва да даде, така да се каже, своите тухлички за построяването на цялата сграда. Той дава уверенията за своята сфера – и отчасти тези уверения се опират върху вътрешните ревизии в неговата дирекция. Вътрешната ревизия следи дейността, следи изпълнението на бюджета, отпусната на тази генерална дирекция. Значи вътре в самата генерална дирекция има контролни механизми, които той използва, за да има по-голяма тежест годишния доклад, който изготвя генералния директор. Когато казваме, че процесът на управление е усъвършенстван, това означава тези отделни тухлички да са много здрави по отношение на анализа на риска и използването на бюджета. Също така следим процеса на изготвяне на синтетичния доклад. Той не се изготвя чрез механично сглобяване на различните доклади от генералните дирекции. Значи, провеждат се заседания с всички генерални дирекции, с представители на генерална дирекция бюджет и ние присъстваме и всички обсъждат текста, като всеки може да изразява своите съмнения и резерви. Така че тук преди годишният синтетичен доклад да бъде окончателно изготвен, се упражнява контрол върху качеството. Преди колегиума на комисията да одобри доклада, а, има един много сериозен процес, който е бил проверяван и е определен като солиден. Сега, не би трябвало да се снемат задължения от генералните директори тогава, когато те трябва да носят такива. Институцията много внимава. Ние се стремим към доверие във всичко, което е, правим. Е, ние е, посочваме някои от слабостите, не толкова слабости, колкото рисковете е, при делегираното управление. Специално посочваме в доклада за 2009 година това се вижда доста ясно. Специално посочваме приемствеността в управлението, какво правим, когато, да кажем, стане нещо неочаквано, примерно пожара в Берлемон. Нуждаем се от по-добра координация на централно ниво, но не се нуждаем от това централното ниво да иземва контролни правомощия от по-низките нива ние е, бихме искали е, тук е, да се ръководим от интелигентна концепция, динамична концепция. Генералната дирекция не изземва правомощията на по-низките нива и комисията не изземва правомощията на генералните си дирекции. Е, един важен сегмент, е, който следим, е, са информационните технологии. Ако всяка генерална дирекция си направи собствена информационна система без връзка с останалите, има голям риск от несъответствия и разминаване в дейността. Това е една от нашите основни задачи и другата ни основна задача е свързана с анализа на риска, защото рисковете са така общи ако се установят рискове, Генерална дирекция ФИН и бюджет изготвя план за действие. Значи общата структура на нашия контролен процес не следва да се променя. Естествено, винаги се стремим към усъвършенстване, е, гледаме по-съвършено да прилагаме а, правилата. Е, както бе казано, 99% от препоръките, които се отправят, се а, е, биват последвани от а, е, а, е, действия за отстраняване на недостатъците и то ефективни действия. Сега по конкретно зададените въпроси, Шенгенската информационна система. А, е, Генерална дирекция правосъдие и вътрешни работи доста добре си свърши работата, защото установи проблемите в България и Румъния, причините поради, за настъпването на тези проблеми и суспендира отпускането на средства. Така че там има забавяне на изпълнението на предвидените задачи до голяма степен, защото комисията си свърши работата по контрола. Целта сега е двете страни да стигнат до ниво, при което ще изразходват европейските средства надежно и правомерно. Генерална дирекция правосъдие и вътрешни работи изготви много добър план за действие за отстраняване на проблемите и той трябва просто да бъде приложен. Що се отнася до Абак? Да, пристрастен съм. Прав сте. Е, мисля, че този продукт е много добър. Абак има два аспекта. Контрол спрямо другите служби. И в това отношение работя заедно с колегите – за да ви е, следим другите служби в това, е, което правят. А, що се отнася до самия БАК и одита, който се извършва там. Аз не работих по този одит, колегите работиха без мен и е, внесоха този одит, резултатите от ревизията пред комисията е, без мое участие. Мисля, че е, в тази година всяко съмнение за конфликт на интереси би трябвало да бъде разсеяно. Благодаря, господин Хацимат, Какис. Е, Искам да благодаря на господин комисар и на господин Грей е, за техните много добри изказвания. Признавам, че има съществуващ механизъм, но а, вие го наричате солиден механизъм. Аз а, обаче бих казала, че е един добре действащ механизъм, но дали е солиден, това е един а, спорен въпрос. Господин Грей, вие казахте, че тези одити са вътрешни. Вътрешни по отношение на генералните дирекции. И а, ако се правят проверки в рамките на едно звено, то това а, е а, вътрешна проверка, която е приятелска по отношение на другата генерална а, дирекция. А, обаче Сметната палата трябва да извърши външна проверка, нещо, което трябва да очаква генералната, генералната дирекция. Аз не ви обвинявам в това, че има някакво влияние, което се оказва, но психологическата настройка е друга, когато човек очаква проверка отвън. Вие сам казахте, ние седим около масата. Това а, също е така но това не значи, че това е една централизирана проверка такава каквато имаше преди. Има много а, теми а, с, свързани с информационните технологии, а, които обхващат а, няколко сектора и проверката трябва да е а, междусекториална. А, господин а, Шемета не пое само отговорността е, за този механизъм. Той не го е измислил, той трябва да го приеме. Ето защо съвместно може да се направи опит да се е, подобри откриването на грешките в този механизъм. Благодаря ви за доброто сътрудничество. така, председателя казва. А, ако имате някакъв кратък коментар. Благодаря, господин председателю. Благодаря за вашето а, доверие. Аз а, слушах господин Мацикакес и, и смятам, че тук става въпрос за, парламен... за контрол от страна на а, парламента. Независимо за какво става въпрос, може да се обсъдят важните теми, но е, външния одит е нещо, което функционира много добре. И в крайна сметка бих казал, бих казала, че вътрешния одит не е толкова добър, защото е вътрешен. Вътрешни или външни одити, е, те просто е, трябва да изпълняват е, разпоредбите и стандартите. Благодаря, каза председателя. Господин Шемета, благодаря и на господин Крей. Сега преминаваме към точка 16 от дневния ред. Колегата Скила Какис помоли тази тема да бъде прехвърлена накрая. И сега преминаваме към точка 18. Предоставяне на гаранция от Европейския съюз на Европейската инвестиционна банка за загуби по заеми гаранции за проекти, осъществявани извън Европейския съюз. Postato ieri come ordine del giorno, deve parlare lei adesso. Господин Дойч има думата. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, eh, tisztelt bizottság. Благодаря, господин председателю. Уважаеми колеги. становището пред вас е свързано с външните дейности на Европейската инвестиционна банка – заеми гаранции за проекти, както и загубите от тези заеми. Те би трябвало да бъдат покривани от гаранцията, предоставена от Европейския съюз и това е и целта на моето становище. Аз правя няколко изменения а, по този въпрос. Те са включени тук. Както знаете много добре, Бюджетните гаранции, които се предоставят на Европейската инвестиционна банка, дават всъщност стабилност на тази банка и покриват политически и свързани с суверенитета рискове, вързани с нейните операции, а, особено по отношение на държави, които имат трудности е, с отпускането на кредити от пазара. Има ограничения по отношение на горната граница на финансирането. Те са е, в момента 25,8 милиона евро. Има списък с държави, има списък с ставки за гаранция. И в настоящето бюджетна перспектива и по време на средносрочния преглед бе взето съответно решение за нови резолюции за мандата. Тези резолюции би трябвало да покриват всички точки и цялото финансиране между 2007-2013. И има нови елементи в мандата. Искам да посоча някои от тях. Ще има един факултативен мандат в размер на 2 милиарда евро за борбата с изменението на климата. Регионалните цели ще бъдат заменени с хоризонтални цели на високо равнище, като това свързано с изменението на климата, социално-економическа инфраструктура, малки и средни предприятия и така нататък. Европейската комисия в консултации с Европейската служба за външна дейност ще изготви оперативни насоки за всеки регион в рамките на външния мандат. Освен това искаме и да укрепим капацитета на инвестиционната банка, на Европейската инвестиционна банка, за подпомагане целите на за развитие по отношение на социални аспекти. Трябва да има по-голям фокус върху здравеопазване, образование, екологична инфраструктура, управление на водоснабдяването и канализацията, устойчив транспорт, смягчаване на изменението на климата, както и адаптиранията, необходими за постигане на тези цели. Не на последно място бихме искали да активираме външния мандат на Европейската инвестиционна банка за Исландия, Беларус, Либия, Ирак и Камбоджа. Измененията целяха да укрепят всички аспекти, свързани с бюджетния контрол. Искам да посоча три приоритета. Повишаване на прозрачността. За това предлагаме всеки доклад, който е свързан с дейността на ЕИБ, да бъде изпращан на Европейския парламент. На второ място, проектите, финансирани от гаранцията на ЕС, би трябвало да бъдат подкрепени с доклади и мерки, а Европейската сметна палата би трябвало да има правото да извършва одит за използване на средствата от бюджета на ЕС тези инструменти. Предложил съм пет изменения, които се основават на тези три приоритета които току-що ви изброих. Нека да ги прегледаме. И накрая ще излезем с окончателно становище. Благодаря, благодаря на представителите на Европейската инвестиционна банка, както и на служителите в нашата комисия. Благодаря, казва председателя. Има ли коментари или нещо, което искате да кажете по въпроса. Явно никой няма нищо да каже. Затова преминаваме към специалния делегат 3210 от Сметната палата. Оценка на въздействието на Европейския съюз. И давам думата на докладчика господин Олбрехт. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Dami e, i господа, господин председателю. В работния документ е, пред е, нашата комисия е, аз съм изложил своя доклад. Говоря тук за специалния доклад на Европейската сметна палата, който се нарича оценка на въздействието в институциите на ЕС, подпомага ли тя вземането на решения? Въпросителна. Този доклад прави анализ на оценката на въздействието и се занимава с начините по които може този инструмент да бъде използван, да се види как се прилага, какво е въздействието на оценката на въздействието. Искам да подчертая това, че в своя доклад Европейската сметна палата заявява, че законодателните предложения на Европейската комисия се придружават от оценка на въздействието. Но тези оценки на въздействието са свързани с предложенията на комисията и тогава всяко едно предложение може да бъде коригирано, ревизирано и дали тези изменения се подават на парламента и съвета промененият текст всъщност не подлежи на оценка на въздействието. И ето това е разликата. Сметната палата също така в своя доклад заявява, че съветът и Европейският парламент са се наели да имат свои оценки на въздействието по собствена инициатива. Данните обаче, с които разполага палатата, показват, че това се е случвало в много ограничени случаи и много рядко. Така че оценката на въздействието всъщност е много ефикасен инструмент, но тя не се използва достатъчно често. Ако пък изобщо се използва, това става само на първия етап на законодателния процес. И ако ми позволите, бих искал да се фокусирам върху препоръките и заключенията от доклада на Сметната палата. Предлагам нашата комисия да подкрепи тези препоръки. И така. Нови преговори за нови междуинституционални споразумения – този контекст трябва да преосмислим обхвата и въздействието на оценките на въздействието. В това споразумение, в настоящата му версия, такъв текст съществува, говоря за междуинституционалното споразумение. Но практиката показва, че би трябвало да променим начина си на работа. Бих искал да подкрепя една такава идея и по-специално мога да кажа, че оценката на въздействието би трябвало да придружава законодателния процес на всеки един етап от неговото развитие. Така че, когато Европейската комисия излезе с едно предложение първоначално и след това съветът и парламентът направят своите предложения за поправки, би трябвало да се направи отново оценка на въздействието, за да видим как какво ще бъде въздействието на тези поправки, които са въведени в първоначалния текст. Така че в случая говоря за повторна оценка на въздействието. По този начин ще направим една двойна проверка и ще видим какви последствия биха могли да възникнат. Смятам, че за Европейския парламент това е много важно. Трябва да съзнаваме промените, които самите ние въвеждаме. Можем да попитаме дали тази повторна оценка на въздействието не трябва да бъде въведена от Европейската комисия или пък съветът и парламента трябва да са тези, които да инициират, ако те са направили предложения за изменения. В такъв случай обаче рискът е, че парламентът да се наложи сам да поръча такава оценка на въздействието и тогава да се използва друга методология, а комисията да е използвала своя. Така че смятам, че комисията е тази, която трябва да направи втората оценка на въздействието, след като бъде поправен оригиналния текст с е, промените, да се използва същата методология. Също така искаме да има и прозрачност. Това означава, че резултатите от оценката на въздействието трябва да бъдат оповестени публично и повсеместно. Трябва да бъде гарантиран достъп до оценката на въздействието. Освен това смятаме за изключително важно оценката на въздействието да покрива голям набор действия – особено когато става дума за нови законодателни предложения, които са насочени към упростяване или вървят по пътя на комитологията. Смятам, че оценката на въздействието е необходима точно в такива случаи. И така, в работния документ, който съм подготвил, виждате и бележките ми по доклада от Сметната палата. Тук се опитвам да кажа, че оценката на въздействието трябва да бъде интегрална част от работата на парламента. Особено след влизането в сила на Лисабонския договор. Този инструмент, оценката на въздействието, трябва да бъде засилван на всеки един етап от законодателния процес и това ще бъде само от полза на Европейската комисия. Не само като инициираща законодателството, а и ще бъде от полза за Европейския съюз като главен играч в законодателния процес. Това е моето заключение. Смятам, че хората от Сметната палата също ще искат да се изкажат. Благодаря. Е Благодаря. Давам думата сега на представителя на Сметната палата. Благодаря, господин председателю. Искам накратко да припомня нашите констатации. Комисията е внедрила система за всеобхватен анализ на въздействието тя обхваща всички служби и институции, но са възможни подобрения по отношение на процедурата, както и по отношение на съдържанието и представенето на докладите, както посочи и вашия докладчик с палатата. Призовава настоятелно парламента, съвета и комисията да се запознаят с препоръките тъй като те имат връзка с интеринституционното споразумение и със сигурност ще се отразят върху по-доброто законодателстване и по-нататъчния по-добър анализ на риск. Председателят. Благодаря. Сега госпожа Шескон. Já chci říci, že skutečně velice vítám tuto iniciativu. Благодаря. Приветствам силно тази инициатива. Само за една година пребиваване в Европейския парламент многократно съм се сблъсквала с добри намерения за по-добро законодателство, за призиви към комисията, различни инициативи и често пъти виждаме как тези инициативи се видоизменят, опоручават се, губят смисъла си. Така че много рядко съм се натъкнала натъквала на ситуация, в която комисията е съумявала да извлече максималното от така изменените първоначални предложения. Това, което искам да кажа е, че трябва да застанем зад това предложение. Наистина смятам, че комисията трябва да ползва единна методика, когато извършва анализа на отражението, тъй наречената оценка на въздействието. Благодаря. Някой иска ли от комисията да вземе отношение по доклада? Благодаря, Джон Уотсън, ръководител на отдел анализ на въздействието в комисията. Първо, приветстваме доклада на Сметната палата. Той внася много полезни елементи в разискванията за анализа на въздействието в трите европейски институции, не само комисията, но и парламента и съвета. Приветстваме положителните констатации на палатата за положителното отражение на нашата работа върху е, нормотворческия процес и много сериозно се отнасяме към предложенията за усъвършенстване. Голяма част от тези предложения вече са част от работата на комисията. Мисля, че от този доклад много по-ясно, отколкото в предишни години, се откроява, че има оценка на въздействието, включително в парламента и в съвета, и трябва да има такава. Това ще бъде предмет на разисквания пред, през идните месеци Комисията също споделя а, желанието а, да има общ обзор на предложенията на парламента и съвета и тяхното отражение върху гражданите и а, предприятията. А, анализ а, на въздействието е най-добрата отправна точка. Как всъщност ще подходим там, към този анализ е въпрос, по който трябва да помислим много сериозно. Имаме баланс между институциите, който е предписан от договора. Договорът предписва ролята на всяка от трите институции в нормотворческия процес и трябва много да внимаваме при всяко решение, което вземаме, то не трябва да се отразява отрицателно върху този нормотворчески процес. Е, комисията трябва много внимателно да преценява е, измененията, които предлагат парламентът и съветът, защото някой път тези изменения се отразяват върху самия характер на нормотворческия процес. И това ще има е, значение за крайната ни преценка. Комисията е готова да сподели своята методика, това сме го правили нееднократно до сега. Също така многократно сме предлагали да актуализираме оценките си за въздействие, ако парламентът или съветът поиска това от нас. В малък брой случаи е правено такова актуализиране, но е било полезно. И можем да продължим разговорите в тази посока. Що се отнася до общата практика, мисля, е, че е, ние трябва много внимателно в едните месеци да помислим за тази обща оценка на въздействието, е, като се вземат предвид е, предложенията и на парламента, и на съвета спрямо тези на комисията. Госпожа Голдмайер. Е, Следния въпрос към представителя на комисията. Дали комисията е готова да предостави документите по процедурата, по резултатите, по въпросите свързани с процедурата? за да можем и ние да се запознаем с а, тях. Да видим дали а, се е спазил прав... принципа на а, неутралността, дали има реална оценка на разходите. Защото има много големи а, проблеми по отношение на това, че държавите а, членки имат съвсем друга оценка на а, разходите, различно от тази и на комисията. Това лично мен а, ме подразня. Ето защо а, искам да питам дали комисията е готова да ни предостави тази документация, за да се запознаем с нея. Като цяло, възможно е тези документи да бъдат получени. Всъщност, те би трябвало автоматично да са достъпни за парламента и за съвета, след като комисията приеме проекта си. Така че в момента, в който има информация, която е поверителна или търговски деликатна и предприятията не желаят тя да бъде разкрита, се натъкваме на проблем, но извън тези хипотези, във ваше право е да искате информацията след като комисията приеме предложението си. Но вие засегнахте важен въпрос о количествяването не само на разходите, но и на ползите на европейско ниво. Сметната Сметната палата изтъква, че е, тук все още ни остава да извървим дълъг път. Комисията осъзнава това. Правим всичко по силите си да е, повишим качеството на нашия количествен анализ на ползите и разходите. Но все пак трябва да се знае, че ние в комисията имаме своите ограничения. Е, ние анализираме положението в 27 държави членки. Те са твърде различни една от друга, не само като изходни позиции, позиции от които тръгват, но и като начин по който въвеждат европейското законодателство. Това има отражение е, върху съответното общество. И за това в тази светлина приветствам друга констатация на Сметната палата – Анализът на въздействието, извършен от държавите членки, също има своята важна роля. Може би в момента Великобритания е единствената държава членка, която прави такъв вътрешен анализ на въздействието, но и други държави членки могат да го правят с доста полезен ефект, за да подобрят положението си а, и позицията си в съвета или пък за да дадат информация на вас. В комисията ние е, знаем, че държавите членки имат е, е, по-добър достъп до структурите, които дават пряка информация, информация от първа ръка и за това стимулираме този обмен. За това и приканваме държавите членки максимално да подават информация на свое разположение, за да стане целият процес по-висока степен опрян на достоверна информация. Благодаря. Мисля, че чухме много дипломатичен отговор от комисията. Мисля, че комисията говори, говорейки за евентуални решения, всъщност навежда мисълта към предоговаряне на междуинституционното споразумение. Как се прави оценката на въздействието след като предложението е променено, но още не е прието? Процесът е много динамичен. Всъщност тук се изисква нова нагласа. Към понятието оценка на въздействието също така трябва да мислим за ролята на националните парламенти. Те имат нови функции след Лисабонския договор. Е, имат на първи етап от нормотворческия процес е, своята роля преди е, да дадат тъй наречената жълта карта. Те трябва да се запознаят и с законодателните проекти. Това е част от фундаменталната реформа на Европейския съюз. Това е иллюстрация на споразумението между всички институции. Едно от заключенията на Сметната палата е, че ако искаме е, развитието при нас да е прозрачно, всичко, което правим, трябва да е ясно записано черно на бяло е, и то да става ясно, когато го четете. Не само да става ясно на институциите, но и на е, всички граждани в Европа. Това въжи за всяка е, е, оценка на въздействието. Така трябва да се изготвят документите, че да са разбираеми при, при прочитане за средностатистическия гражданин. Председателят, благодаря. Докладчикът по точка 17. Искам да ви кажа, че на 27 и 28 април 2010 година членове на нашата комисия посетиха Гърция. Беше много полезно посещението. Има резюме, има и заключения, които можете да а, прочетете. Пристигнахме е, в Гърция е в много тежък момент, сигурно си го спомняте. Страната беше на ръба на социален конфликт, беше изпаднала в дълбока економическа криза. Е, правителството беше настъпка от неплащане на заплатите – И всъщност е, този момент беше много подходящ за посещение, защото успяхме да видим ситуацията на е, място. Но разбира се, станахме свидетели и на волята на гръцкото правителство за преодоляване на кризата и е, за недопускане на подобни събития в бъдеще. видяхме някои неща много убедителни драстичните економически мерки е, не бяха взети своевременно. Така че администрацията всъщност е, не беше успяла да предотврати тази опустошителна економическа криза, е, поради което се наложи международната общественост да се намеси в Гърция за преодоляване на положението с 120 милиарда евро. Сметната палата трябва да остане независима и трябва да се предпазва в бъдеще от тези ужасни манипулации на националните статистически данни. Нещо, на което сме били свидетели в миналото и което всъщност е в основата на кризата. Нашата комисия, след поредицата от срещи, подчерта значението на гръцките магистрати и на гръцката сметна палата в борбата с измамите и с корупцията, а оттам и с организираната престъпност, е, която според нас в Гърция е, присъства силно. Сега, що се отнася до гръцките политически органи, министрите и заместник-министрите, с които се срещнахме, зададохме някои въпроси, на които получихме обтекаеми отговори, а в някои случаи не получихме отговори въобще. Защото не се разбра как правителството възнамерява да се бори с корупцията. Ако прочетете заключението на моя доклад, ще видите, е, че изразяваме една надежда, че министърът на финансите и Сметната палата на Гърция ще изготвят доклад, с който да разяснят и економическото състояние в Гърция и ролята на ревизиите, ролята на одита в тази ситуация. Хората, които извършват ревизии и одит, трябва да се ползват с пълна независимост, за да, се, за да бъде ефективна борбата срещу корупцията. Вкратце, посещението беше много полезно. Е, извинявам се, господин е, Хади Макакис. Е, гръцките колеги не са тук, които е, извършиха посещението там. Аз обаче познавам установката много добре там и мога да изкажа мнението си. Отговорите от страна на новото правителство не бяха конкретни. Те въобще не можаха да дадат обяснение на това, което се е случвало през последните е, години. Трябва нещата да се е, назовават с истинските им имена защото нещата не могат да са само в рамките на дипломацията. И а, Исак също а, не беше приложена в а, Гърция Имало е дефицити и пропуски години наред и не е Гърция единствената страна, има и други. Но Гърция е тази страна, която беше много силно засегната от кризата. И а, тази държава е разкъсвана от корупция. А, доклада е част от а, нашите заключения от това пътуване и това трябва да се каже за Гърция, че а, системно а, се отбелязат случаи на корупция и политиците а, не ни дадоха задоволителни отговори. Колегата Скилакакис, който не може а, да бъде тук, беше изключен от а, своята партия, от партията Нова демокрация, защото той подкрепя програмата за извършване на реформи, одобрен от Европейската комисия от Международния валутен фонд. И той беше изключен, защото се е изказал в подкрепа на тази програма. Това е една опоручена система в Гърция, която действа в момента. И бих искал да кажа, че ако нещата продължават така, аз също съм от държава, която заложи на това, че след три години Гърция ще стъпи на краката си. Но ако нещата не се променят, нищо няма да се промени. И не сме напреднали много. Защото това са същите хора, които действат. Дори ако под името на друга партия но това са хората, които са толерирали тази система години наред. Ние сме в комисията по бюджети, можем да се занимаваме и с а, сигурността на а, еврото. Но ако сме прекалено толерантни, тогава можем да страшим един много важен проект, проект а, свързан с еврото. Нека да оставим а, дипломацията и нека да сме а, твърди в нашите позиции а, към Гърция. Благодаря ви. Благодаря. много правилно беше това, което казах, така за председателя. Има и един друг аспект, който отбелязахме, че бюджетната економическа криза се дължи на неправомерното използване на средства от Европейския съюз. Средства, които Гърция е получава от Европейския съюз и а, щяло е да има развитие, ако тези средства са използвани по а, направление, по предназначение. А, нека да предприеме мерки, за да не се повтори това, което обсъждахме точно сега. Госпожа Гресле. Аз съм към тези, които са за това да се остави дипломацията да се говори с един ясен глас. А, ние представихме много ясно а, фактите. Не знам какво се случи с е, тогавашния ръководител на ОПК. Той даде обещания на земеделските стопани и за това, че те няма нужда да подават молби, когато той бъде избран. Добре ще, ако се запознаем по-доблизо с особено в областта на земеделието, каква е позицията на ОПК. А, не е предвиден а, резерв, но а, относно връзките а, в тази сфера бих искала да имам повече информация. И нека тази информация да имаме най-късно преди разговора с комисаря Чолос. Благодаря. Иска ли комисията да каже нещо по този въпрос? Благодаря, господин председателю. Откакто бяхме е, заедно е, в Гърция след мисията, проведохме и контролно посещение в юни месец. Е, господин Чолус на 29 юли ви изпрати писмо – във връзка с контролното посещение. Доста а, стимулиращи са заключенията от това а, посещение и аз много се радвам за това. А грижи, а, които направиха а, цялата техническа работа, а, бе интегрирано в ОПКП. Значи в момента съответната служба разполага с необходимите технически е, средства. Освен това, припомняме, че през 2009 година е, обща селско-стопанска политика беше проблем по време на изборите. Сега е, само 58 организации на производители имаше, е, които са акредитирани и е, се е, следят от ОПКП и могат да подават искания. Освен това, когато се подават исканията, винаги има представител на ОПКП, който следи за спазване на правилата. Трето, гръцкият министр бе оповести, че дребните искания под 200 евро трябва да бъдат изключени. Наистина това бе сторено и 10% от исканията не бяха уважени, което означава, че е, се повишава ефективността на системата се. Естествено, че е, при всеки контрол е, има проблеми. В Гърция проблемите са с измерване, с изчисляване размера на санкциите, но тези проблеми, господин председателю, са същите и в другите държави, които контролираме. Нали? много рядко е в някоя държава членка да има пълна липса на проблеми. Мисля, че като цяло гърците се издигнаха от към функциониране на системата ИСАК на нивото на другите държави членки. Следователно, това е окоръжаващо. Председателят на ОПКП, който бе кандидат в изборите, но не бе избран, бе заменен. Има друг председател и двама нови заместник-председатели и вие ги видяхте. Grazie. Госпожа Гресле. Това може би може да прозвучи като едно послание към колегите. Ако не посочваме с пръст и ако не оказваме натиск, няма да се подобрят нещата. Боже Господи, прати ни нови държави членки. Аз се измъчвах а, с а, учетните доклади от страна на Сметната палата за сферата на земеделието. Анекс, в анекс 7 бяха поместени държавите членки, които а, бяха аудитирани в областта на земеделието. Тази година не ги намирам. Къде е този анекс? Грация. Благодаря ви. Сега преминаваме към 17-та точка. Извинете, искахте думата явно. Да, господин председателю, е, приложение 7А съдържа проблемите в държавите членки, но ако има някои съмнения е, за това какви са разликите от тази година и от миналата година, е, няма никакъв проблем, можем да ви изготвим сравнителна таблица. Добре, благодаря ви. Сега преминаваме към 17-та точка от дневния ред. Специален доклад на Европейската сметна палата, номер 2 от 2010 година. Ефективност на схемите за подпомагане на проектни проучвания и изграждане на нови инфраструктури по 6-та рамкова програма за изследвания. Господин Скилакакис, обаче не го виждам. Може ли някой да го замени? Е Всъщност присъства ли лицето от Сметната палата? Господин Испир, слушаме ви. You, Благодаря, господин председателю. Искам да ви благодаря, че ми давате възможност да говоря пред вас, за да подпомогна обмена на становища по работен документ, който е свързан с специалния доклад на палатата номер 2 от 2010 година, ефектност на схемите за подпомагане на проектни проучвания, изграждане на инфраструктури по 6-та рамкова програма на изследвания. Изграждането на тези схеми или инфраструктури като част от политиката на Европейския съюз за разработване на такива в европейско изменение. По време на периода 2002-2006 година по шеста рамкова програма за изследвания Европейския съюз допринесе с 1400 извинете, 140 милиона към е, научните изследвания. Както вашия е доклад, че господин Скила се е записал в доклада си, питахме дали двете схеми са постигнали своите цели. Е е За да се получи добра инфраструктура на високо ниво, която работи добре и се използва оптимално а, финансирането на базата на потребностите, изразени от научните изследователи. По-специално одита се занима с това дали това изследване е било полезно за вземащите решения за създаване на нова инфраструктура за научни изследвания и дали изграждането на тази схема за инфраструктури подпомага останалите. Одитът също така се занима с използването на допълнително финансиране от комисията посредством други инструменти. Двете схеми бяха измерени на базата на ключови критерии, записани в законодателството, но, както е записано в доклада, няма достатъчна дефиниция към на е, европейско изменение, добавена стойност, аналитичен ефект и затова е трудно последващото измерване. Аудиторите, когато отговаряха на записаните аудитни въпроси, използваха различни методи, за да се постигне, да наберат необходимите, извинете, доказателства. Бяха интервюирани служби на комисията, за това каква била ролята им в процеса, включая важни елементи за подбор на проекти е, набор от проекти в 9 европейски страни получи пък посещение на място. Координаторите на проекти бяха подробно разпитани за това какви са резултатите и дори заявилите желания, които не бяха успели, бяха проучени. Държавите членки са много важни в тази инфраструктура, тъй като те предоставят голямата част от финансирането. А, става дума за различни а, служби, които изпълняват а, проучванията и големи научни организации, които и така, според нас а, становището е положително. И насърчаваме сътрудничеството между научните изследователи. Голямата част от проектите са включени в S-Fry, е, нашия списък, и решихме, че те трябва да бъдат подкрепени, което увеличава е, вероятността те да бъдат изградени. Що се отнася до изграждането на нови инфраструктури в е, появяването им, не забелязахме такива неща. Тези 10%, които се предоставят по схемата за засилване на инфраструктурата, не бяха демонстрирани. Голямата част от проектите биха тръгнали, така или иначе, без да им се предостави подкрепа. И накрая, палатата отчете, че независимо, че искаме да се използват различните фондове за финансиране на научни изследвания по различни поводи, Европейската комисия не е насърчавала такава употреба, когато е било необходимо. Затова има препоръки и Европейската комисия трябва да преразгледа дали изграждането на нови структурни проекти трябва да се финансират от бюджета за научни изследвания. Освен това, трябва да бъдат посочени ясни реалистични цели, като се има предвид заложеното равнище на проектно финансиране. Комисията трябва да обмисли също така и допълнителни източници на информация а, и източници на финансиране за разработването им. Комисията трябва да види какво може да постигне посредством използването, ако смята, че трябва да постигне синергия. Така радвам се да отбележа, че докладът на господин Скилагакис подкрепя основните заключения на палатата и призвава Европейската комисия да покаже, че е постигнала най-рентабил, голяма рентабилност, че е заложила измерими цели. Освен това, се радвам, че докладчик господин Скилакакис подкрепя идеята че ползите от използване на допълнително финансиране би трябвало да бъдат разяснени и насърчавани от комисията и държавите членки, и че използването на това финансиране трябва да се разглежда като основен фактор за изграждането на една научна инфраструктура, която да подпомогне пътя ни за напред. Благодаря. Очаквайки господин Скилакакис, ще дам думата на комисията, ако те искат да се изкажат. Благодаря ви. Благодаря, господин председател. Комисията най-напред би желала да благодари както на Сметната палата, така и на вашата комисия за извършената работа за установяване на важните фактори, значими за изграждането на европейска инфраструктура. Както бе посочено през 2006 година, приключи изпълнението на шестата рамкова програма. Някои действия бяха решени през 48 милиона евро за 9 проекта. И и е, цената, е, която се финансира, беше 10% от общите разходи за изграждането, е, като там имаше европейска добавена стойност. 10% от комисията позволяват тези инфраструктури да бъдат отворени, да бъдат организирани така, че да бъдат много по-достъпни за всички европейски изследователи, а не да остават затворени само за националните изследователи този смисъл принадената стойност, така както е определена в шестата рамкова програма, беше допълнителна. Тук имаме и роля на катализатор на новите проекти, на по-голяма общо европейска достъпност. Сметната палата по отношение на строителството направи същите заключения, както комисията – в седмата рамкова програма от 2007 година вече не оказваме такава помощ за строителството, за изграждането, а по-скоро се съсредоточаваме върху подготвителната фаза на проектите. За да може отново да се стигне до тази роля на катализатор, за да могат европейските проекти да бъдат по-амбициозни и по-масштабни в отговор на предизвикателствата, пред които е изправена Европа. Беше е, разискван анализът на въздействието. От 2006 година е, въздействието е, бе взето предвид и отчетено в действията на комисията, както в предварителните, така и в последващите оценки. Координацията със структурните фондове е много важна, когато говорим за инфраструктура. Както съветът, така и комисията отчитат значението на по-нататъчното улесняване на научните изследвания в различните европейски региони, за да бъде по-балансирано общо европейското научно-изследователско пространство. Това се прави съгласувано с структурните фондове и оперативните програми. Вече в рамката е взето такова решение. В шестата рамкова програма бяха констатирани определени трудности и за това решихме, че е необходимо наистина да има взаимно допълване с, структурните фондове, тъй като там държавите членки бяха взели решение за своите региони. Е, стремим се към общо програмиране е, с регионалните фондове и с държавите членки, за да бъде изградена в регионите инфраструктура, е, която функционира с помощта на структурните фондове. Комисията със своя фонд за научни изследвания не подпомага пряко строителството, изграждането на инфраструктурата, а подготвителната фаза. Националните средства се използват за изграждането. Това го припомням. Мисля, че докладите на комисията, както и тези на е, Сметната палата, подчертават и открояват необходимостта от комуникация и от е, информация за националните субекти и субектите на регионално ниво. Това е основна предпоставка за ефективността на нашите действия. На място би трябвало да обединят усилията си научните изследователи и регионалните структури. Това не винаги е така и за това в едните години би трябвало това сътрудничество да го превърнем в действителност. Има големи проекти, лазерите от ново поколение – които се строят в Унгария, в Чехия и в Румъния. И е, такива конкретни действия изискват усилия и на регионално ниво, които да допълват всичко, което правим като научно-изследователска политика на европейско и държавно ниво. Господин Скилакакис. Благодаря, господин председател. Искам да започна като самото начало заявя, че се занимаваме с средства, разходвани за научни изследвания. А при тях, като политици, ние имаме проблем. Има голяма асиметрия на информацията, която получаваме ние, като представители на дънакоплаците, чието пари се разходват, и хората, които получават тези пари и ги разходват за научни изследвания. Намираме се в едно деликатно положение, в което трябва да преценим дали тези средства са използвани целесообразно или не. Това е една от причините, поради които смятам, че ние трябва да аудитираме е, разходването на средствата по един много по-подробен начин. Говоря най-вече за научните изследвания, а не за други сфери, където има конкурентни идеи. Това беше нещо така, началото. По този доклад, Палатната палата подходи по различен начин. Казва се, че първоначалните предложения са били сравнително добри. При новата инфраструктура те заявяват, че няма принадена стойност. Имаше дебат между комисията и палатата за това какво означава принадена стойност и Европейската комисия излезе с отговор, като заяви, че тази принадена стойност означава засилване на европейското измерение. Сега, когато аз чуя нещо такова, винаги у мен възникват известни подозрения за неистинност. Европейското изменение може да се тълкува по съвсем различен начин от различните хора. Затова ми се иска Европейската комисия точно да каже как измерва европейското измерение, защото ние тук разходваме много средства за засилването на това европейско измерение. Сега, по отношение на палатата, по предварителните проекти. Много работа е свършена там. Те са говорили с представители на държавите членки, с учени, следователи и така нататък. Обаче няма доказателства, според мен, за е, одит на ефикасността. Колко ефикасно са били разходвани тези средства? Не чисто и просто дали са били разходени в правилната посока, а дали тези изследвания не са пълни с много баластра. Не знам дали това е направено, вероятно не е. И е, смятам, че трябва да търсим точно такива неща в е, научните проекти. Защото няма конкурентно надаване или различни проекти, които се конкурират. Има асиметрия на информацията. Тоест, може да има погрешни мотиви. Или нечестни мотиви. Затова трябва да има по-детайлен одит в тези случаи в сравнение с другите видове разходи. Благодаря ви. Благодаря, казва председателя. Ако няма желащи да вземат думата, ще закрия заседанието до 3 след обяд. Благодаря. between the